Здравейте, дами и господа! Откривам заседанието на Комисията по регионално развитие. Надявам се, че останалите членове на Комисията постепенно ще се присъединят към нас. Първо да приемем дневния ред. Имам две бележки по проекто дневния ред – това са две промени. Първата промяна и добрата новина. Малтийското председателство предложи на Корепер съвета да излезе с компромисно предложение по предложението за природните бедствия. Договарящия екип каза, че направеното предложение е приемливо, като координаторите също го приеха от името на членовете в комисията ни. Искам да благодаря на всички, които участваха в размяната на електронни съобщения и мнения. Благодарение на нея успяхме да изпратим позицията си в съвета на време. Съветът оформи официално своето предложение – чрез писмо на председателството, подписано от посланника. Секретарята трябва да ви е уведомил мината седмица на 24 май. Всички са уведомени, но като втора точка трябва да гласуваме предложението, за да финализираме работата до края на предстоящото преди лятната вакансия. Така че предлагам като втора точка да гласуваме предложението господин Нистеврой. Да, разбира се, че предложението е приемливо. Вие благодарихте на всички членове, допринесли за компромиса, но вие сте тази, която всъщност отговаряте и за съфинансирането, и за солидарността и успяхте да постигнете баланса в максимална степен с 95%. Като вие нямахте много свобода на действие, чудесно е, че имаме такъв компромис. крайна сметка се оказва, че заемането на позиция винаги помага спрямо съвета. В началото нещата бяха много различни. Благодаря ви. Наистина ми се струва, че стигнахме до отличен компромис. Успяхме да се срещнем някъде по средата. В самото начало искахме 100% съфинансиране с 5% таван. Позицията на съвета беше съответно 90% и липса на таван. И двете страни, както виждате, отстъпиха. Uh, the... В крайна сметка имаме решение, резултат. Може би той е различен от първоначалното предложение на комисията, но е приемлив за законодателите. Сега можем да работим по-бързо по предложението и комисията ще може да подкрепи регионите в Италия, пострадали от тежките земетресения. Още веднъж благодаря на всички членове, които помогнаха. Надявам се да включим гласуването в дневния ред. Втората промяна е резултат на лоша новина. Експертът, който щеше да представи проучването, което поискахме за последния програмен период, това беше господин Фери от университета Стратклайд, няма как да присъства утре сутринта. Всъщност той е жертва на неразбориите в британски авиолинии, като множество други хора. Оказа се, че няма как да пристигне с друг полет. Но тук ще присъстват представители на Европейската комисия. И ако нямате нищо против, точката може да остане в дневния ред, като проведем размяна на мнения с Европейската комисия. Приемате ли? Господин Ван Нистерой. Има ли документ по тази точка? Имаме изпълнителско резюме, което е включено в документацията. Рано или късно ние ще имаме презентацията на експертите. Бих предпочел тази точка да се отложи, за да можем да проведем обсъждането, когато експертите са тук, а не на два пъти и утре да разговаряме само с Европейската комисия. Така или иначе хората от този университет са направили проучването и аз бих предпочел а, да обединим темите. Господин Вон. Възнамеряваме ли експертите да бъдат поканени на друга дата? Да, ние можем да ги поканим на друго заседание. Това е, разбира се, възможно. И тъй какво решаваме? Говори се без микрофон. Добре, ако можем да поканим експертите на друго заседание, е разумно наистина да отложим точката и когато експертите присъстват да проведем цялата дискусия. Това се приема, благодаря. Добре, с тези промени одобряваме дневния ред, за което ви благодаря. Нямам съобщения като председател. Едно от съобщенията би могло да бъде свързано с делегацията на Азорските острови, но господин Омерже не е в залата. Той ще ни уведоми утре. И сега преминаваме към следващата точка – общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, всички раздели. Много ми е приятно да кажа добре дошъл на господин Зигфрид Морешан, който е главният докладчик по бюджета за 2018 година. Това означава, че той отговаря за бюджета на комисията 95% от целия бюджет. Господин Морешан работи заедно с комисиите, които отговарят за отделните области на политиките. Ние отговаряме за регионалната политика, една трета от целия бюджет на комисията. Отнасяме се много отговорно към своята роля – Приятно ни е, че господин Морешан е сред нас. Днес ще проведем и първата обмяна на мнения преди това, което предстои да се случи утре. Господин Морешан, давам ви думата. Благодаря ви. Уважаеми колеги, наистина сега бюджетната процедура е на етап, на който Европейският парламент е приел насоките за бюджета за до година. Това се случи на пленарното ни заседание през март. В доклада са залегнали политическите приоритети за до година, бяха подкрепени с убедително мнозинство в пленарна зала – така ние заявяваме пред комисията, кои са нашите политически приоритети за бюджета. Сега аз разговарям с всички парламентарни комисии. Идеята е да обсъдим основните бюджетни области, като най-вече искам да чуя от вас, кое за вас е интересното – Както вие казахте, госпожо председател, вашата област е много обхватна, така че очаквам бъдещата дискусия, както и нашето сътрудничество през тази година. За това и реших да разговарям с вас преди представенето на проекто бюджета от комисията, което ще се случи утре. За мен като главен докладчик е важно преди преговорите с комисията и съвета да съм информиран и да знам кои са според вас приоритетите, на които да настояваме. И тъй по-настоящем водя разговори с всички комисии в парламента. Утре комисията ще представи проекто бюджета за до година. Ние имаме доклада за насоките и политическите приоритети. Когато комисията представи проекто бюджета, ще разговаря с нас в бюджетната комисия. Ние ще излезем с позиция на парламента, съветът ще направи същото, ще последват преговори, помирителни комитети и аз ще обърна внимание на всички становища. Като говорим за приоритетите на бюджета за до година, според мен има две области, които са много важни. На първо място растеж и заетост и на второ място безопасността и сигурността на гражданите. Защото гражданите на ЕС очакват точно това от, от нас – растеж и сигурност. Първо, при растежа и заетостта. Най-важното е да има устойчивост, да има силна конкурентна економика, частния сектор, малките и средни предприятия да се включат. Те са тези, които разкриват работни места. Трябва да имаме и инфраструктура, механизма за свързване на Европа, Хоризонт 2020 могат да помогнат тук – МСП разчитат на програмата Косме. Много важни програми. Аз се застъпвам и за продължаване на финансирането на инициативата за младежка заетост, тъй като има голяма младежка безработица в Европа. Освен това, Сметната палата в своите доклади заявява, че в тази програма има какво да се подобри. Така че, нека продължим да я финансираме, но и да я подобрим с полуките от последните 3-4 години. Еразъм също трябва да остане, защото тук се обменят не само студенти. Виждаме, че и голям брой от работодателите, около 55%, оценяват високо опита от Еразъм на младите хора, когато ги назначават. Еразъм увеличава възможностите на младите да работят успешно. Има и по-голяма трудова мобилност в крайна сметка – ако си участва в Еразъм, ти по-лесно можеш и да си намериш работа от друга страна. Преминавам към сигурността и безопасността. Тук ще бъда честен. Ресурсите, с които разполагаме, са много ограничени. От тук е ясно, че и не можем да постигнем много. Затова, според мен, агенциите в областта правосъдие и вътрешен ред – трябва да бъдат подкрепени. Защото така с сравнително малки инвестиции можем да имаме економика на мащаба и да увеличим сигурността и безопасността, като използваме ЕАЗО, Фронтекс, Европол, Евроюст. Ако е необходимо, можем да увеличим бюджета, служителите и да работим по-добре с тези агенции. трябва да продължи работата по отбраната, предвидена от Европейската комисия. Ясно е, че имаме економики на мащаба, особено при научните изследвания и отбраната. На европейско ниво, заради економиките на мащаба, е много по-лесно вместо 28 държави да изразходват по-отделно, те да се обединят. Това са страни партньори, така или иначе, членки на НАТО, така че тук няма никакво противоречие, що се отнася до ангажимента ни в НАТО. Напротив, НАТО заявява, че е много добре Европа да направи повече по отбраната. За сигурността и безопасността на гражданите трябва да работим и със страните в близост и на изток и на юг. Ние сме заобиколени от страни, които също трябва да помогнат. Грузия, Украина и Република Молдова са подписали споразумения с ЕС. Ние съответно трябва да защитаваме тези страни, тръгнали по пътя към Европейския съюз. Йордания, Ливан вече са от южното съседство, те пък имат огромни проблеми с бежанците. Затова и трябва да се мисли за причините за миграцията и да се инвестира точно там. Това би било далеч по-ефикасно и в крайна сметка по-безопасно за Европа. Това са големите приоритети. В доклада за насоките, на който съм автор, обръщам внимание и на регионалната политика като много важна. Закъсненията по националните програми са нещо недопустимо. Точно това ме притеснява и това е моето послание към вашата комисия. Ако има нови области, в които ще трябва да изразходваме области, които не сме очаквали да бъдат пера, когато сме определяли МФР до 2020 година, то парите за непредвидените разходи не бива да се взимат от текущи проекти, включително и регионални. Разбирам, че трябват повече средства за беженската криза, незаконната миграция, но това не бива да бъде за сметка на текущи проекти кохезионната политика, инфраструктурата, елементи, които, както казах, са много важни за заетостта в Европа. За мината година знаете, че по рубрика 1 кредитите за плащания не бяха освоени напълно, тъй като някои програми все още не се бяха разгърнали достатъчно. Но предполагам, че тази ситуация ще се промени – в бюджета за 2018 година. Това е вече петата година на МФР. При управляващите органи ние сме акредитирали голям брой. В Чешката република, например, 10 от 11-те органа са акредитирани в Холандия, в Польша също множеството са акредитирани, но някои страни изостават, включително и моята Румъния, която е акредитирала само два от десете органи разпоредители. Трябва да се работи с съответните страни, които изостават и процедурата да приключи до края на текущата година, за да може програмите да се изпълняват пълноценно през следващата година и да се заложат достатъчно средства за кредити за плащания за до година, тъй като не може Съюза да е неспособен да покрива плащанията си. Това е лошо и за бенефициерите, за публичния, за частния сектор. Това трябва да се избегне на всяка цена а при изоставащите плащания имахме 2,3 милиона евро, милиарда евро, извинете, преди това 25 милиарда евро, така че ние сме успели да намалим неразплатените задължения но трябва да внимаваме за йо-йо ефекта. През 2013 година имахме голями суми като неразплатени. Сега имаме намаление, въпреки че освояемостта все още не е достатъчно добра. Трябва обаче да сме сигурни, че ще можем да се разплатим до година, иначе в края на МФР е, ще се окаже, че отново има натрупване на неразплатени задължения. Всичко това може да се избегне чрез доброто управление и планиране. Това е всичко, госпожо председател. Поне в самото начало, със сигурност, регионалната политика трябва да използва свой инвестиционен инструмент, има достатъчно кредити за плащания, които трябва да гарантираме. Трябва да се работи с органите разпоредители, които са акредитирани. Що се отнася до пилотните проекти? Знае, че колегите наистина са много активни и преди а, срок, 3 май, когато комисията трябваше да изпрати съответните проекти до комисията. Искам да ви уверя, че ние ги централизирахме, изпратихме за оценка. Процедурата е в ход и сега очакваме комисията да ни изпрати предварителната си оценка. Те ще бъдат класирани тези проекти и след това искам да кажа, че тези проекти ще се основават на предварителната оценка на комисията. Така че ако видим в А или Б пилотен проект, това означава, че в крайна сметка има голяма възможност той да бъде финансиран от следващата година. Ако е по-малка сумата, ще бъде по-трудно, разбира се. Но, както казах, важно е да бъдат пакети проекти и очакваме добра оценка от комисията. Толкова до по този въпрос от мен. Е, очаквам се интерес е, вашата позиция, особено когато става въпрос за конкретната оценка, що се отнася до плащанията, управляващите органи на национално ниво и проче. И се надявам, че ще работим съвместно в хода на бюджетната процедура през тази година. Надявам се, че ще може да ми помогнете предстоящите преговори с съвета и комисията. Благодаря. Председателката. Благодаря много. Благодаря за наистина изключително подробното експозе. И имам списък с колеги, които са заявили желание за участие. Моята позиция ще споделя в края. Аз съм докладчик от е, Комисията регионално развитие. Ще работя съвместно с вас с целият процес. Сега господин Ван Нистерой, не господин Паучак. Пани председателя за уделени слова. Благодаря, госпожо председател. Днес обсъждаме общия бюджет за 2018 година. Ще изляза с някои общи бележки Съгласен съм с това, че трябва да поставим акцента върху бюджета за 2018 година. Трябва да обърнем особено внимание на економическия растеж, на разкриването на работни места и на устойчивостта на растежа. Сред приоритетите ни трябва да са предизвикателствата, пред които в момента е изправен Европейският съюз, като, например, миграционната криза, ред хуманитарни кризи и други кризи. Първият въпрос е в какъв размер ще се повишат разходите, проистичащи от тези нови предизвикателства? Трябва да имаме отговор на този въпрос. Предвижда се да се повишат разходите за тези области, но искам да знам в какъв точно размер програмата Хоризонт 2020 и по-общо сферата на образованието. Съгласен съм, че програмата Еразъм е положителна мярка, която трябва да прилагаме и в бъдеще. Тази програма оказва въздействие върху работодателите. Работодателите знаят, че участвалите в тази програма имат добри шансове на пазара на труда, поради което програмата и заслужава нашата подкрепа. А що се отнася до решението за удължаването на срока на действие на ЕФСИ и повишаване на бюджета на Европейския съюз с 26 милиарда евро, трябва да знаем, как, в какъв размер ще се повишат разходите във връзка с съответните гаранции. Няколко думи и за кохезионната политика. Искам да изтъкна следното. Важно е да има повече гъвкавост, важно е да има във връзка с това и резерви в по-голям размер. Тези резерви ще ни дадат възможност да реагираме по-бързо по места в случай на необходимост. За това и трябва да се предвидят повече средства по съответните бюджетни редове. И накрая, но не и по значение, има един въпрос, който възниква от представения ни проекто бюджета, именно колко високи ще са административните разходи и как ще се развият в бъдеще съветът призовава за съкръщаване на административните разходи на Европейския съюз. Трябва да помислим какви са възможностите за такива съкръщения. Мисля, че имаме такива възможности. В какъв размер ще може да се съкратят административните разходи по бюджета за 2018 година? Това е конкретният ми въпрос. Няколко думи за натрупаните неразплатени задължения. Радвам се, че тази година те не са в толкова голям размер. Но въпреки това сумата е над 2 милиарда евро. Според мен Европейският съюз трябва да работи за справяне с забавянията по плащанията. Very much, Mr. Vaughan. The floor is yours. Заповядайте. Uh, Благодаря. Господин Пирински е докладчика в Сянка за социалистите и демократите, който обаче ще закъснае, така че той ме помоли да се изкаже от негово име. Благодаря най-напред за докладчика. Наистина за всичко, което бе извършено, включително от месец март насам. Благодаря, че дойдохте тук лично да направите вашето експозе. Наистина, е, много важно е да подкрепим казаното в насоките, именно политиката по сближаване трябва да разполага с нужните ресурси за 2018 година. И както докладчика е, по въпросите е, от бюджета сподели. Наистина, политиката по сближаване е изключително важна, що се отнася до увеличаване на растежа. Това е една изключително важна политика, най-видимата, може би най-важната. И а, е, изключително важно е също така да се проумее какво точно се извършва от страна на Европейския съюз, що се отнася до регионалните фондове. Необходимо е финансирането обаче да бъде видимо за гражданите. Това е една важна задача. Да, започна всичко може би малко по-бавно, изпълнението не беше добро, но в крайна сметка в началото на всяка една програма, началото е нелеко и винаги има просрочване в началото на програмата. Комисията обвинява държавите членки, държавите членки комисията и прочее. Но важното е, че в крайна сметка винаги има забаване, което води до проблеми при изразходването на бюджета. 86%, както разбираме от бюджета, е определен и разпределен и сега очевидно виждаме, че има увеличение на искането за по-високи кредити за плащания. Това е факт, на който ставаме а, свидетели. Необходимо е да има нужните ресурси, които да бъдат определени именно в тази насока за 2018 година. Това е много важно за нашата политическа група. Аз до 2013 година работих като докладчик по въпросите за бюджета и от тогава винаги зная каква е битката между парламента и съвета относно плащанията. Е, все по-трудно ще става. Може би сега ще е, бъде още по-трудно, защото, за съжаление, Обединеното кралство е, ще излезе от Европейския съюз. Очевидно, задълженията ще е, няма да бъдат покрити от по тази гледна точка. Страната трябва много добре да осъзнаем точно как ще се разпределят средствата и очакваме, че борбата през следващите месеци ще бъде още по-голяма, що се отнася до разпределението на средствата. Очевидно, кохезионната политика е много важна за нас. Трябва да отстояваме дори и е, региони в Обединеното кралство, Уелс, например, е, ще използват е, структурни фондове е, през следващите години. Така че дори от гледна точка на Европейския съюз е изключително важно наистина тази политика да получи необходимото влияние сближаване, имам предвид политиката по сближаване. Това е много важна задача. Наистина, вие ще чуете нашия е, категоричен е, глас. Е, необходимо е да инвестираме в растежа, в заетостта в Европейския съюз, което означава, че трябва да устояваме стабилен бюджет за политиката. Благодаря. Господин Томашеч. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Um, u ime ICO... Госпожа Томашеч. Andrew Lurie je izvjestitelj u Sijeni. Благодаря, госпожо председател. Изказвам се от името на колегата докладчик в Сянка на групата на ЕКАРЕ. Системата на финансовото планиране и на изпълнението на бюджета има ред сериозни слабости, които в миналото доведоха до натрупването на неразплатени задължения в голям размер. Това бе положението по време на миналата многогодишна финансова рамка. Някои от тези задължения все още и в рамките на настоящата рамка не са погасени. Подобна ситуация може да се повтори и в бъдеще, от което ще пострада растежът. Затова трябва да се намери решение на проблема на структурно равнище, още преди приемането на следващата многогодишна финансова рамка. Позволете сега и на мен като докладчик е, по темата да споделя някои от основните аспекти, които са много важни за нашата комисия. Благодаря на колегите. Обедена съм, че ние ще бъдем в състояние наистина да изградим много стабилна позиция за 2018 година от името на Комисията по регионални въпроси. Първо, благодаря ви, че дойдохте да направите своето експозе преди е, реално начало на активната работа в тази насока. Ние следваме отблизо въпросите във връзка с е, плащанията, Процеса по изпълнение на бюджет 2017 година имаме своите притеснения и ще продължим да работим така активно и по 2018 година бюджета, както вече споделиха колегите вече. Ние ще отстояваме насоките, подкрепени от Европейския парламент през месец март, да бъдат следвани при създаването на бюджета 2018 година. много важно е това наистина за политиката за сближаване, да се следват всички насоки, по които вече има съгласие. На второ място, искам да спомена, че бюджетът на Европейския съюз трябва наистина да отразява приоритетите, които са очертани по настоящим. И за това лично аз подкрепям вашето мнение да има две основни посоки. Растеж, заетост, сигурност и безопасност на европейските граждани. Що се отнася до растежа и заетостта? Кохезионната политика е основна политика, която подкрепя наистина всички тези аспекти от развитието на политиките в държавите членки. И следователно ще бъде много важно внимателно да следим за това, така че да не се получи забавяне 2018 година, защото имахме много ниско ниво плащания 2017 година. А, сега се повишиха плащанията и можем да в крайна сметка наистина да се изправим през проблем, на който вече станахме свидетели преди няколко години трябва да се покрият всички плащания за изпълнението на политиката по сближаване от страна на държавите членки на първо място, за да може наистина Европейския съюз да има възможност да изпълни всички свои задължения по отношение освояване на бюджета в съгласие с съгласието постигнато с държавите членки. Обедени сме, че комисията трябва да продължи наистина да насочи вниманието си към изпълнение на бюджет, който се основава на постигнатите резултати. А също така и правилата следва да продължат да се упростяват. Така да горишна е позицията ни тук, що се отнася до упростяването. Подчертаваме всичко това в нашите становище по досието Омнибус, например. То е свързано с финансов регламент 2014-2020 година. Така че бихме желали да подчертаем значимостта на този аспект, що се отнася до изпълнението на бюджета. Ключови приоритети, разбира се, инвестиране в растеж и заетост чрез интелигентните инвестиции, конкурентоспособност, инфраструктура, новаторство, научно-изследователска развойна дейност за подкрепа на малките и средни предприятия, разбира се. И в този контекст искам да подчертая ключовата роля на Европейския фонд за стратегически инвестиции, така както и вие споменахте това във вашето експозе. Много е важно да се мобилизира финансиране от страна и на частния сектор, да се търсят и нови източници на финансиране, за да се подобри изпълнението на бюджета. В заключение, бих желала да подчертая, че по-добра последователност, синергия и допълняемост са нужни – за бюджета на Европейския съюз. Е, с последователност между Европейския структурен фонд за инвестиции, стратегически инвестиции и други а, източници на финансиране е, на програмите, за да може наистина да се увеличи инвестицията. Необходимо е също така много по-видима да бъде работата на европейските инвестиционни е, фондове в рамките на ЕФСА и други програми, които се финансират в рамките на бюджета на ЕСА. Това би било една сериозна част от моето предложение. Надявам се, че заедно с докладчиците в Сянка съвместно ще бъдем в състояние да подготвим добро становище а, от страна на Комисията регионално развитие. Господин Ван Нистерой, заповядайте. Да, благодаря. Присъединявам се към заключенията, направени вече от колегите до тук и от вас, е, госпожо председател. Позволете няколко бележки от моя страна. Да, разбира се, говорим за гъвкавост при изпълнението на бюджета и насоките. И има един аспект, който доказва своята гъвкавост. Необходимо е да отчитаме новите предизвикателства и ние направихме това в е, една област, както вие казахте, що се отнася до природните бедствия анализирахме подхода си, без е, е, да накърним споразуменията с държавите членки. И по време на процеса стигнахме до приемане на регламента във връзка с миграцията, така че виждате, понякога има ново предложение, което, разбира се, е, изисква да се предвиди нов бюджетен ред. Сега говорите за растеж, за заетост, за сигурност. Трябва да се имат предвид тези приоритети. Действително, това означава, че ние трябва да се ангажираме с изпълнението. И на второ място, много се радвам, че ви чух да казвате, че искате да се укрепи кохезионната политика. Това е много важно. Е, казвате, добре, все ще поеме работа, ще е, за е, действа и частно финансиране. Добре, но много важно е да се заложат нужните условия, за да се даде шанс економиката да отбележи растеж. Това е много важно за регионите, за градовете да могат да се възползват от нов интегриран подход, основан на нователство, знание, на информационно-технологическите новости, за да можем да изпълним поетите задължения. Съвсем точно казахте, наистина, Хоризонт 2020 искаме да го укрепим. Отново връзка съзнанието и новаторството. Необходимо е да обърне внимание на регионите, защото в крайна сметка е нужно наистина по места да има възможност за растеж. Това е едно измерение, като колелата на превозно средство научно-развойната дейност, трябва да обръщаме внимание на това, но е необходимо наистина колелата да се въртят е, е, едновременно в един темп, за да се отбележи успеха. Много се радвам, че ви обръщате внимание именно на това и интегриране. Миналата година чух, че по време на преговорите 2017 година Всъщност, е, вноските от държавите членки в бюджета са намалели поради бавното задействане или включване. Добре, но тогава очевидно, че ще има проблем, защото плащанията ще се натрупат. Ние знаем, че вече сме ставали свидетели на подобни проблеми и тогава се задава въпроса как можем да предотвратим всичко това, така че поетите бюджетни ангажименти да бъдат изплатени. 2018 година също може да предвидим евентуални проблеми в тази насока. Що се отнася до казаното от нашия председател във връзка с бюджет, основан на резултатите? Работим наистина в тази насока, има предварително обвързани конкретни условия и проче. Новото е наистина елемента от основан резултати. 6% са заделени пакетите за държавите членки, за да бъдат изразходвани наистина за унези, които са постигнали добри резултати. Но тук има нещо странно. Както вие казахте, някои държави вече са наистина много напреднали, имат своите си изградени структури, управление и прочее, други не. Тогава. Защо да чакаме до 2018 година? за да се вземе решение за а, изхода. Защо да чакаме до 19-та година, за да потекат средствата? Това е аспект, който аз не проумявам. Онези държави, които изпълняват, които имат проекти, би трябвало да бъдат в състояние да изразходват средствата 2018 година, годината преди избори. Защо трябва да чакат да минат изборите? Ние трябва да можем да имаме съответно а, сили да проведем наистина истинска кампания, така че да а, стъпим на постиженията. 21 милиарда са заделени а, в тези пакети за държавите членки прекрасни неща могат да бъдат постигнати с подобни средства. Може да се направят нужните промени в регламента, ако това е необходимо, разбира се, но това са наистина градивните а, камъни за бъдещето. Благодаря. Председателката, благодаря. Желаете ли думата, госпожа Арматова? Не. Някой друг от колегите желая ли думата? Не. Благодаря. Господин Мурашан, имате думата за отговор. Благодаря. Първо по въпросите за конкретния размер на средствата, заделени за отделни функции например административните разходи. Към момента се залагат политическите приоритети, поради което не са предложени и конкретни стойности за бюджета за 2018 година. Те ще бъдат представени утре, когато комисията представи проекто бюджета. До момента излагахме единствено и само приоритетите си, онези области, за които искаме комисията да инвестира средства. От утре нататък ще започне дискусията по конкретните цифри. По въпроса за Обединеното кралство. През 2018 Обединеното кралство ще продължава да е член на Европейския съюз с всички проистичащи от това права и задължения. То ще продължава да плаща вноски към бюджета на Европейския съюз, ще продължава и да се ползва от него. Бъдещите отношения между Обединеното кралство и Съюза няма да имат никакво отражение върху бюджета за 2018 година. Но вече сме свидетели на някои от последиците от тези бъдещи отношения например по отношение на междиния преглед на МФР. Парламентът си свърши работата, бе постигнат компромис, макар и не идеален. Този компромис бе прият от парламента, предполагаше се да го приеме и съветът, но <clears throat> Обединеното кралство блокира процеса в съвета Блокира го до изборите там, които са насрочени за 9 юни. Ще можем да изчакаме до 9 юни. Процесът по междинното преразглеждане на МФР така ще се отложи с 2-3 месеца, от което няма да проистъкат тежки последици. Но ако не бъде направен след 2-3 месеца, ще има <clears throat> тежки последици по места. Бюджетът през 2018 година трябва да вземе предвид непредвидени ситуации, които възникнаха междувременно и които не можахме да предвидим през 2013 година, като огромните миграционни потоци, кризата със сигурността и други. Предвижда се също така и повишаване на финансирането за механизма за свързване на Европа и Хоризонт 2020. От тези програми бяха отклонени средства – за да може да се финансира ЕФСИ. ЕФСИ е една добра инициатива, но не може и не би трябвало да замени кохезионната политика. Още от самото начало на ЕФСИ подкрепях тази инициатива, тъй като тя е насочена към финансирането на много нови проекти, основаващи се на новаторство, цели също така и замяна на безвъзмезното финансиране – но трябва да бъдат подсилени програми от основно значение, които пострадаха при учредяването на ЕФСИ. Това ще бъде и в полза на Обединеното кралство, тъй като искаме да финансираме в по-голям размер Хоризонт 2020, а Обединеното кралство е сред най-крупните бенефициенти на тази програма. В Обединеното кралство са и най-добрите университети, и най-добрите научно-изследователски институти. Поради това тази страна е основният бенефициент по Хоризонт 2020. За да постигнем всичко това, обаче трябва да приключим работа по междинния преглед на МФР. Ако Обединеното кралство продължава да блокира този процес, ще има несигурност по отношение на бюджета ни за до година. Показаното от господин Ван Нистелрой – Прав е той с това, което каза за гъвкавостта, защото парламентът винаги е настоявал за извънредни инструменти, като механизма за финансиране на беженците в Турция и фонда МАДАТ. Фондът МАДАТ, фондът за Африка, механизмът за финансиране на беженците в Турция, всичко това са добри инициативи, но те не бива да поставят на карта единния характер на бюджета на Европейския съюз. Освен това, трябва да се подхожда сериозно и към нашата позиция, позицията ни на бюджетен орган. Бяхме принудени да учредим тези извънредни инструменти, за да се справим с извънредни ситуации в миналото. Но това не бива да става за сметка на общия бюджет, както и на вече започнали програми. По въпроса за насоките. Всичките ми досегашни разговори с комисията показват, че комисията подхожда сериозно към тези насоки, приети от парламента, че възприема и нашите приоритети. Ще видим доколко това ще бъде потвърдено и утре, когато комисията представи проекто бюджет. По въпроса за свръхсложните правила. Нерядко обсъждам този въпрос с бенефициентите. Предприемачите също упоменават свръхосложнената нормативна редба като една от причините, поради, която, поради които не кандидатстват за финансиране. Според тях правилата трябва да бъдат упростени. Проблемът не се състои в липсата на финансиране показаното от господин Ван Нистелрой за плащанията и ангажиментите. Най- доброто средство за избягване на натрупване на неразплатени задължения в края на този период е освояването. Колкото по-низко е освояването, толкова по-голям е рискът от натрупване на неразплатени задължения. Прав сте също, като казахте, че ще има и политически рискове след 29 март 2019 година. Но поетите ангажименти са факт и трябва да бъдат изпълнени от държавите членки до края на 2020 година. В някои държави членки се увеличава процентът на освояване, акредитирани са в някои страни и управляващите органи, но дори и там, където не са акредитирани, това не се отразява върху процента на освояване. Като цяло обаче той продължава да е разочароващ. Важно е управляващите органи да бъдат акредитирани, както казах в началото, до края на тази година. С това приключих. Благодаря ви за разискванията, за много полезните коментари, които ще взема предвид. Ще продължим диалога си и след като комисията представи утре проекто бюджета. Председателката мога да ви уверя, че ще продължим да работим заедно по общата си позиция. Благодаря ви за участието в днешното ни заседание. Пожелавам ви всичко добро по време на работата по доклада. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Становище за изменение на структурата на финансиране на съвместното предприятие биотехнологични производства. Докладчик по становището на нашата комисия е господин Богович. Ще му дам думата. Предложили сме крайен срок за внасене на изменения по становището 1 юни 2017. Не виждам реакция от ваша страна. Ако спазим този срок, ще можем да гласуваме по текста на следващото си заседание на 20 юни. Господин Богович. Благодаря, госпожо председател. През май 2014 бе прият регламент 560 от 2014 година, с който бе учредено съвместното предприятие биотехнологични производства, публично-частно партньорство, включващо дружествата, членуващи в консорциума биотехнологични производства и Европейския съюз. Предвидено е то да съществува за 10 годишен период до 2024 година. 975 милиона са заделени от европейския бюджет и 2,73 милиарда от консорциума биотехнологични производства. Как се генерира финансирането? Членуващите в консорциума дружества – финансират консорциума. Той от своя страна прехвърля част от финансирането на съвместното предприятие биотехнологични производства. В това съвместно предприятие се идентифицират допустимите за финансиране проекти и съответно то от своя страна прехвърля финансиране на консорциума. Този модел не е достатъчно ефикасен, тъй като дружествата в консорциума не успяват да обединят финансирането си, да го предоставят на съвместното предприятие и след това да го получат обратно. Поради това консорциумът предлага да се измени устава на съвместното предприятие предлагат следните изменения. Дружествата трябва да могат пряко да финансират проекти и да прехвърлят и средства на съвместното предприятие. Така ще има повече проследяемост на финансирането. Дружествата ще могат по-лесно да вземат решения за финансиране, а биотехнологичните производства ще имат по-широк и по-ефикасен достъп до финансиране. Комисията подкрепя тези изменения, аз също ги подкрепям, тъй като те ще усъвършенстват механизма. Дружествата след въвеждането на тези изменения ще бъдат по-активни, ще могат да предоставят и всички средства необходими за функционирането на съвместното предприятие както и за реализирането на отделни проекти. Ще излезем със становище пред комисията ИТРЕ, в което ще заявим, че приемаме предложените изменения в устава на съвместното предприятие. Едновременно с това предлагам заедно с комисията ИТРЕ да организираме публично изслушване през есента на тази година публично изслушване с представители на отрасъла, на Европейската комисия и на други заинтересовани страни. Така ще можем да добием по-ясна представа за проектите в този отрасъл Целта на работата в този отрасъл е да се заменят изкопаемите горива с горива на биологична основа. Този отрасъл е и от ключово значение и за кръговата економика. Благодаря, госпожа Данчила. Благодаря, госпожо председател. В програмата е, за иновации, както и в програмата Хоризонт 2020, имаме включен елемента биотехнологии. Всичко това е част от научно-развойната дейност в рамките на периода 2014 до 2020 година. Това е много важен отрасъл на биоекономиката, не само европейската, а и международната. Би трябвало отново да можем да рестартираме растежа на държавите членки, да има по-голяма заетост и да постигнем целта интелигентен, устойчив растеж, който приобщава всички – до 2020 година трябва да направим и прехода към нисковъглеродната економика. И тук разчитаме наистина на биоиндустрията, на партньорствата между частния и публичния сектор. 3,7 милиона, милиона евро са заделени за това. Освен това, ние искаме да трансформираме ресурса на Европа и възобновяемите енергоисточници да се използват чрез иновативни технологии. Можем да разчитаме в бъдеще на биорафинерии, така че да сме по-малко зависими от изкопаемите горива. И по този начин ние ще се борим и с измененията на климата. Освен това, 2017 година 25 авиопревозвачи решиха, че ще използват за 5000 полета смес от керосин и альтернативно гориво – това альтернативно гориво може да започне да се произвежда масово в Европа. Така то ще отговори на нуждите на авиационната индустрия. Ето решение за тази индустрия, чрез което може да се допринесе за намаляването на парниковите газове. До сега екологичният елемент е бил само 3% от биоекономиката на Европа, само 1% от тези 22 милиона работни места. Според нас екологичната биоиндустрия може да се развива много по-бързо от традиционните отрасли, тъй като Европа разполага с адекватни ресурси, може наистина да оползотвори своя потенциал. В предложението на комисията се разглеждат различни варианти, що се отнася до иновациите в биотехнологиите до 2020 година. Целта е да има публично-частни партньорства за биоиндустрията. Това означава нова индустриална политика в Европа и аз съм съгласна, че би трябвало наистина Европа да бъде отворена, като тук да се включи индустрията, не само да финансира консорциума или съвместното предприятие. Вярно е, че в момента Имаме доста индустрии, които са готови да финансират съвместни проекти. Мога да ви напомня и за решението за иновативните лекарства, например. Ето защо ние трябва да подкрепим предложението на докладчика по темата. Благодаря. Други докладчици в сянка, които искат да се изкажат? Госпожа Дамато. Благодаря, госпожо председател. Публично-частното партньорство и консорциумът трябва да допринесат за рационалното използване на ограничените биологични ресурси и да допринесат за създаването на добри работни места. Биоекономиката може да допринесе значително за намаляването на емисиите на въглероден двуокис – но от друга страна се генерират и допълнителни емисии на парникови газове. Този и други фактори трябва да бъдат взети предвид на ранен етап. В противен случай можем да навредим на околната среда. Развитието на този отрасъл ще допринесе значително за енергийната независимост на Европа. Държавите членки трябва да се договорят за решения благоприятни за околната среда или предотвратяващи неблагоприятно въздействие върху околната среда. Както каза докладчикът, моделът, който можем да следваме тук е моделът приложен по отношение на иновативните лекарства – има възможност консорциумът да предоставя финансиране на дружества. Има и възможности за пряко финансиране, но прякото финансиране според мен е един вид лобизъм. То ще допринесе не само за насърчаване на научно-изследователската дейност, но ще има и политически оттенък. Затова това ще внеса предложение за изменение по предложението на съвета. То според мен няма да се отрази добре на научните изследвания и новаторството. Господин Ван Нистелрой, нека направя няколко бележки. Първо по последния въпрос, който зададе колегата. Много труден за разбиране въпрос. Не става дума за независимостта на научните изследвания и развойната дейност, за ползата от знанието в Европа. Можем да се постигат върхови постижения в науката, но ако промишлеността не ги използва, няма да сме конкурентни. Големи дружества ще изграждат големи рафинерии в трети страни ще използват материали и суровини внесени отвън. Нещата се свеждат до сътрудничество. Затова, според мен, е много добре да се приложи предложеният подход. Кое е най-важното, според мен, тук? Трябва да се подсили позицията на регионите – към момента консорциумът работи в рамките на европейска структура. Предвижда се да предостави първоначално финансиране и след това евентуално да получи обратно част от него. Но в един регион, като например Словения, може да се създадат мрежи, партньорите в тези мрежи, когато инвестират, когато се финансират, ще очакват да получат средства обратно, ще очакват да се генерират приходи за съответния отрасъл. Затова, според мен, трябва да се децентрализира управлението. И тук се намесват регионалните фондове и интелигентната специализация. До какво се свежда интелигентната специализация? Онези, които искат да работят в областта на биотехнологичните производства, както каза госпожа Данчил, могат да се включат, да получат финансиране от съвместното предприятие, да се обединят и с други партньори, за да се разгърнат по-бързо проектите. Затова, според мен, трябва да одобрим предложените изменения. Не бива управлението да е централизирано, да се поверява само на малцина. Миналата година участвах в една проява в Братислава, в която участваха и държави членки и региони. Много от техните представители заявиха, че искат да работят в областта на биотехнологичните производства, тъй като те имат много широко приложение например, в селското стопанство. И за целта не е необходимо съответната единица, съответния субект да е метрополен регион. Господин Богович предложи заедно с комисията ИТРЕ да проведем изслушване по въпрос. Добра, според мен, идея. Но още днес на заседанието на координаторите, например, можем да обсъдим предложението на зелените за доклад по собствена инициатива. Тази тема има пряко отношение към толкова много региони, тя може да е тема на доклад по собствена инициатива. Ако изработим такъв доклад, ако проведем изслушване, трябва да поставим акцента върху биоекономиката. Става дума не само за производство на горива, но и на много нови материали – както и за по-добро управление на отпадъците, за кръговата економика и за енергетиката. Това ще са основните елементи на биоекономиката. Тръмп заяви, че иска да се откаже от Парижкото споразумение. Това заяви той през уикенда. Вчера Госпожа Меркел заяви в отговор на това, че Европа трябва да поеме своята част от отговорността. Ако искаме да поемем своята част от отговорността, трябва да установим партньорства, да обединим знанията си във всички части на Европа. И тази област на работа ще е една добра възможност. За това не бива да си разводняваме позицията, напротив, трябва да я подсилим. Има ли други желаящи да се изкажат? Не. Господин Маркот има думата от Европейската комисия. Um, Благодаря. Благодаря и на докладчиците, особено на господин Богович. Благодаря и на господин Ван Нистелрой, който е един от бащите, тъй да се каже, на инициативата. Тя беше представена преди две години. Аз съм благодарен за това, че разбирате бизнес реалностите за това предложение. Всъщност комисията иска малки промени, които да позволят на индустрията да допринесе за оперативното изпълнение на проектите. Това е много по-лесно от гледна точка на бизнеса. Става дума по-скоро за техническо изменение, бих се радвал на вашата подкрепа. Съгласен съм с това, което се каза за значимостта на биоекономиката. Всъщност Комитетът на регионите само преди две седмици оповести доклад именно по тази тема. Биобазираната економика е тази, която зависи от биомасата. Дали тази биомаса е отпадък или вид почва или допълнителен ресурс, дали е някакъв вид сметище. Е, всичко това са различни местни варианти, но мисля, че има огромен потенциал за развитие. Освен това, вие сигурно знаете, че Германия, Франция и Италия – имат подобни проекти. Доста държави членки разбраха, че биоекономиката има своята стойност. Освен това, вече се разработиха идеите и за кръговата економика. И тук не става дума само за енергетика. Биобазираните производства могат да използват всякакви биоресурси, включително и за производство на торове, например рециклиране на торове. Извличат се белтачините от различните продукти, дори се произвеждат пластмаси. Това всъщност е нещо като петролна рафинерия, която обаче може да произвежда 5-6 различни продукта и в бъдеще да имаме една по-зелена и взаимообвързана економика биоекономиката наистина трябва да получи всички възможности, за да се развива максимално добре. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря. Господин Богович, заповядайте. Благодаря ви. Много се радвам, че говорим един и същ език. Всички разбираме колко е важно биопроизводството и в енергетиката, и в други отрасли. Това е така, тъй като ние можем да преобразуваме изкопаемите ресурси в друг вид ресурси. В цяла Европа Разбира се, ние не можем непрекъснато да превозваме източници на енергия – има и още нещо. Сега имаме възможност да упростим процедурата. Има и конкретни проекти, но така или иначе никой не иска да затъва в бюрокрация и администрация. Ние всички имаме едни и същи цели. Аз много се радвам, че имаме сродни позиции е водещата комисия, това определя и крайния срок за измененията. Те ще излязат със своя доклад. Но ми се иска да организираме изслушване, на което да се спрем на важните предизвикателства за нашата комисия. Благодаря. Благодаря. Ще видим дали има възможност за изслушване. Това е интересна идея. Аз съм съгласна с представителя на комисията. Темата е много важна за регионите. Трябва да се разбере, че това не е проблем на едно, две или 20 дружества. Не, това е възможност регионите да използват всички свои ресурси, които в момента дори не са ресурс, по-скоро се възприемат като проблем. Всичко това е много важно за регионалното развитие и аз съм напълно съгласна. Благодаря ви. Крайният срок за измененията 1 юни ние ще гласуваме на заседание на 20 юни, ще представим становището си след това на ресорната комисия. Следващата ни точка е размяна на мнения с господин Сим Калас, който е тук. Всъщност ще проверим дали е дошъл. Ladies and gentlemen. И тъй, дами и господа, следващата ни точка – размяна на мнения с Сим Калас, председател на групата на високо равнище относно упростяването за бенефициентите на европейските структурни и инвестиционни фондове. Групата беше съставена през юли 2015 година. В нея членуват 12 независими експерта които следят опростяването за бенефициентите на европейските структурни и инвестиционни фондове. Задачата на групата е да съветва комисията по тези въпроси. Групата вече е заседавала 9 пъти, за последен път на 16 май ще има още едно заседание на 11 юли. На тези заседания са обсъждани вече множество въпроси на оповестяването, като електронното управление, достъпа за маките и средни предприятия до финансови инструменти, престараването в законодателството, споделеното управление и едините правила за европейските фондове. На последното си заседание групата ще разгледа препоръки за политиката след 2020 година. Господин Сим Калас ни посети на един ранен етап през февруари 2016 година. Много се радвам, че и днес може да говори за работата на групата, която скоро ще приключи. Надявам се да чуем какви са изводите. Първо ще дам думата на господин Калас за уводни думи, след което ще дам думата и на членовете за въпроси и коментари. Надявам се на една ползотворна дискусия. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, почитаеми членове, дами и господа. Благодаря за възможността да говоря по толкова важната тема. Преди две години аз се съгласих да бъда председател на групата по упростяването. Упростяването е сложна работа, обаче, както и вие знаете. Но аз се съгласих, тъй като вярвам в споделеното управление – при кохезионната политика и подобряването на качеството на живота на гражданите. През последните десетилетия видяхме впечатляващи резултати, бяха смекчени лошите последици от економическата криза. Всъщност, често бенефициерите асоциират Европа с бюрокрацията, нещо, което не бива да бъде част от изпълнението. Нашата група включва 12 експерта на високо ниво. Някои от тях имат дълъг опит в успешни управленски органи. Партньори са били в маки и средни предприятия. Те знаят как партньорствата работят на практика. Има и хора като мен, които са по-скоро политици – Имаме и колега, бивш колега на Европейския парламент, член на бюджетната комисия, който е отговарял и за освобождаването от финансова отговорност. Много сме говорили с него. Натрупаният опит мисля, че ни помага да излезем с конкретни реалистични препоръки – и да обясняваме какво в миналото е било добро и какво не. Ние бихме искали и да променим политическия наратив, да има повече доверие между партньорите на национално, местно и регионално ниво. Със сигурност това е важно за успеха на европейския проект и на фондовете. Колкото повече обсъждаме подробностите, толкова повече виждам, че основният проблем е липсата на доверие. Твърде често то се дължи на твърде голямата сложност, която е довела до желанието да се мине по по-прекия път. Всъщност сега при кохезионната политика имаме над 600 страници законодателство в официален вестник и над 5000 страници насоки. Съгласете се, такъв обем информация не може да се възприеме от който и да било бенефициер или орган. Има и още нещо. Проблемите са точно това, което и авторите на насоките са очаквали. Тези насоки понякога се приемат като законодателна норма и това води до още по-голямо осложняване. Има и още нещо, за което се говори, макар и да не е приложено още. Мисли се за унищожаване на модела на споделеното управление – Смята се, че ако държавите и регионите не участват в съвместното вземане на решение, вече няма да имаме проблем с липсата на доверие. Микроуправлението обаче не е достатъчно. Трябва ни истинска субсидиарност, така че да има доверие – към комисията от страна на държавите, членки и на регионите. Ако има проблеми, трябва да се решават. Бенефициарите предпочитат простички и по-малко на брой правила, които, ако може, вече и да са част от националното законодателство – трябва да се види как един упростен модел би могъл да проработи. Ще започна с това, което групата вече предлага и което е направила и комисията в периода 2014 до 2020 година. Изпълнението вече започна. Трябва да внимаваме обаче, промените може да подкопаят стабилността на уредбата. но така или иначе промените бяха възможни и резултатите вече се виждат. Ние ще разгледаме и политиката след 2020 година. Има конкретни предложения. Те ще бъдат финализирани през следващите седмици и тогава а, вие ще получите по-добра идея, но мога да дам и конкретни примери. Първо, 2014 до 2020 година тук сме приели 6 доклада по електронното управление, упростеното ценообразуване, финансовите инструменти, достъп на МСП до финансирането, престараването в законодателството и други. Няма да навлизам в подробности по всички тези теми. Но все пак по електронното управление много е важно тук уредбата да бъде стабилна, защото за изграждането на системата и инструментите е необходимо време. И ако правилата се сменят на всеки 7 години, плюс закъсненията, които винаги се случват, то електронното управление няма да бъде използвано пълноценно и няма да служи наистина за упростяването. Резултатът от липсата на доверие в системата води до законодателно престараване. Ние трябва да върнем доверието в държавите членки. Нашите препоръки са често незаконодателни, тъй като промяната на правилата в хода на изпълнението води до объркване и закъснения – ние вярваме обаче, че трябват и някои законодателни промени. Благодаря на комисията, че предложението Омнибус включва много от нашите предложения, особено при упростяването на разходите. Там предложението е много добро. Искам да благодаря на Комисията по регионално развитие за подкрепата на тези предложения – Надявам се скоро дискусиите по Омнибус да приключат, като трябва да кажа, че доклада на комисията Реджи по кохезионната политика, който прочетох наскоро, ми направи много добро впечатление. Там имаше идеи, сходни на нашите. Нашите препоръки, например, за одита са добър пример за незаконодателни необходими действия. Като говорим за периода 2014 до 2020 година, това може би не е толкова съществено. Повечето оплаквания с одита са свързани с предходния период, но ние искаме да се предприемат превентивни мерки при самото структуриране на системата. Според някои аудитори това ще отнеме от тяхната независимост. Ние обаче смятаме, че така ще се подобрят корекциите и ще се увеличи доверието. Би трябвало също така аудиторите да ни помогнат да разпознаем законодателното престараване. Използват се и добри практики от други програми, за да могат да се премахнат ненужните процедури. Смятаме, обаче, че трябва да се работи по-опорито, защото тези фондове бяха много важни за развитието на регионите през последните десетилетия. Е, бяха използвани европейските фондове за различни инвестиции – Разработи се структурата на обществените поръчки с цел прозрачност. Има все по-голям професионален ефикасен контрол. Много често обаче положителният резултат е засенчен. Фондовете са несправедливо критикувани заради грешките при разходването и няколкото случаи на измама. Всъщност, трябва да се има предвид, че ако има грешки, то има и увеличаване на бройката на правилата през последните години. Това се отразява и на доверието, както и на възможността на бенефициентите и на органите да управляват средствата. Ето защо след 2020 година трябва да се помисли за промяна. Не е необходимо всичко да се пренаписва. Ако има нови формулировки, те само ще подкопаят е, съгласието, до което е стигнато до сега. А за нас е важно да има стабилност. Затова вместо да се променя системата, която е разработвана 7 години, е по-добре да се мисли за придържане към правилата от финансовия регламент. На първо място трябва да упростим това, с което разполагаме. Например, правилата за проектите, които генерират приходи, както и географската допустимост. Това са първите ни цели. Освен това, трябва да се каже, че това ще са насоки, но законодателите са тези, които ще контролират процеса. На второ място трябва всички хоризонтални правила да се приведат в съответствие. Има и норми, които не са в кохезионната уредба. Освен това, имаме инструменти като FC, които може вече да са намерили решения в полза на бенефициентите. Това в рамката на МФР 2014 до 2020 година. Също така, бъдещите проекти трябва да се третират еднакво, независимо от проектната матрица. Нека кажа няколко думи за одита. Един одит звучи много добре, но статистиката показва, че повечето проекти няма да се покрият от този принцип. Става дума за 0,1%. 0,3% от всички операции се аудитират по този начин. Много често се прави объркване между този вид одит и проверката на управлението, която може да бъде извършена и от националните органи. Би трябвало този контрол обаче да се облегчи. Освен това, е необходимо да отчетем бъдещия напредък. Не бива да се преповтарят проверката, която вече е извършена от националните органи. В противен случай винаги ще има дублиране. И така стигам до последният е, елемент, на който искам да се спра днес, когато разисквам този диференциран подход. Не трябва да се основава на е, самите обеми суми, на общото признаване на принципа на субсидиарност. Крайна сметка това е нещо много важно за всички, дори ако в началото не са изпълнени необходимите условия, в последствие вече те могат да се включат. Това означава, че не е необходимо на всяко ниво на Европейския е, съюз да се взимат дублиращи е, решения. Необходимо да се предоставят нужните правомощия на правителствата, имайки предвид, че вече има функции на контрол, е, не само в рамките на европейския бюджет. Много важно е всичко да се изпълнява съобразно националната уредба, националните правила за одит и стандарти. Основното взаимодействие между регионите на държавите членки и съответно комисията, която работи в тази насока, е вниманието върху постиженията, конкретните подобрения, които се постигат е, и за което се извършват плащания. Такива упростявания възоснова на субсидиарността в крайна сметка ще спомогнат за постигането на ефективен контрол държавите членки и регионите. И всичко това ще се основава на доверието между комисията и държавите членки, обръщайки внимание на основни аспекти, освобождавайки ресурси а, от изпълняване на ненужни а, дейности. По този начин ще се обърне внимание наистина на необходимите изисквания за съответните плащания, които трябва да бъдат насочени към конкретни потребности. По този начин ще се избегне ненужното осложняване и в крайна сметка ще може да се постигне една стабилна рамка, която ще даде възможност и на останалите да догонят, изпълнявайки нужните условия в този процес. В крайна сметка, нашите заключения ще се основават и на а, е, периода след 2020 година. Ще приключим тази работа следната, следващата седмица, за да може наистина нормите и правилата в ФС да бъдат упростени. Госпожо председател Михайлова, надявам се, че вие ще участвате на 11 юли в нашето заседание, за да разискваме препоръките, които ще предложим на вашето внимание. В контекста периода след 2020 година законодателите трябва да гарантират акцент върху предложение, което в крайна сметка да не води до компромизиране на законодателния процес. Много благодаря за вашето внимание. You, благодаря, господин Калас. За мен ще бъде висока чест да участвам на вашето заседание на 11 юли. Само искам да ви напомня, че в самото начало на създаването на групата на високо равнище наш представител е, лично ви пожела успех в работата. Така че за мен ще бъде отново а, е, висока чест да участвам във вашето заседание. Благодаря за поканата, колеги. Заповядайте, госпожа Крел. Äh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Калас. Благодаря ви за изложението ви. От името на Комисията по регионално развитие бях докладчик по процедурата Омнибус. Както казахте и вие, по настоящата финансова рамка 2014-2020 година предложението Омнибус съдържа много добри насоки за кохезионната политика, насоки, за които се договорихме помежду си. В доклада си се съсредоточавам върху промените, проистичащи за кохезионната политика. В Страсбург бе проведено заседание, организирано от госпожа Гресле. Тя е главният докладчик за финансовия регламент. По време на това заседание бях изненадана, тъй като госпожа Гресле съвсем ясно заяви, че не може да прецени дали от промените в финансовия регламент ще проистече нещо добро или не. Тя по-скоро допуска, че тези промени ще доведат до объркване че служителите на комисията няма да могат да, прилаг... да започнат веднага да прилагат новия финансов регламент. А все пак това са експерти. Какво да кажем тогава за органите по места в държавите членки, които ще бъдат засегнати в ред области? Бях изненадана от тази констатация на госпожа Гресле, тъй като според мен постигнатата договореност за финансовия регламент по отношение на кохезионната политика бе добро. какво е вашето мнение, тъй като от промените в финансовия регламент ще проистекат мащабни последици. Какво смятате вие? Ще доведат ли те до нещо положително за кохезионната политика или ще доведат до още по-голямо объркване? Госпожа Малетич. Very... Благодаря за много интересното експозе, което направихте относно постигнатото до сега и предложенията за бъдещето. Благодаря ви, че вие споменахте е, доверие няколко пъти по време на речта си. Защото действително тук наистина става въпрос за доверие между комисията и държавите членки и също така на различните нива в рамките на държавата членка. Е, изключително важно е, е наистина всички е, участващи да изпълняват своите задължения. Сега вече вие казахте тези 5000 страници насоки. Аз не съм убедена, че всички управляващи органи наистина проумяват всички тези страници насоки и всички обяснения, които са дадени относно изпълнението и изразходването на европейските средства. Казаното от вас за електронно управление е наистина е много важно – трябва да се опитаме да анализираме как да развием сближаването не само между държавите членки и Европейската комисия, но и в рамките на една държава членка, така че в крайна сметка крайните ползватели да не трябва да изпращат всяк всеки един документ да се копира а, относно процедурата, която се спазва във връзка с бюджетни органи и прочее, за да може да се проследи действието в системата. Що се отнася до упростените възможности за разходите? Добре. Сега направихме конкретно предложение в Омнибус, но проблемът е в това, че отново остават аудитори, които очакват резултати на входа, а не само на изхода. Да, разбира се, основното внимание ще бъде на резултата на изхода, но трябва да анализираме онова, което се влага. И в крайна сметка не може много често да се извърши в държавата членка подобно опростяване. И аз съм разговаряла наистина с много представители на държавите, които мислят така. Благодаря господин Ван Милтенбърг. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Каус за вашето изказване. Поздравявам ви, вас и останалите членове на групата на високо равнище за извършената работа до сега. Няколко въпроса имам. Радвам се, че вие също отстоявате по-голяма стабилност, която трябва да бъде постигната. Наистина разумно е. Не бива да се сменят правилата винаги непрекъснато. Необходимо е да има предвидимост, да има стабилност при програмите, при освояването на средствата. Що се отнася до одита и управлението? Много се радвам а, относно казаното от вас за единен одит. Но сега бих искал да се спра на е, конкретно обхвата, критериите, разликите. Бихте ли се спрял по-подробно на тази тема? Бъдеще ще бъде ли възможно да има различни системи за одит и контрол в държавите членки? Освен това, възоснова на постиженията относно правилното освояване на финансирането, това е първия ми въпрос. Втория въпрос. Тук в парламента често говорим за синергии. И правим препоръки относно укрепването на синергията между Европейския структурен и инвестиционен фонд от една страна, а от друга страна други а, програми европейски, да речем Хоризонт 2020. А, това наистина а, е желателно. По-нататък Що се отнася до споделеното управлението и принципа за това как може да се усъвършенства, как на практика може да се осъществи във връзка и с препоръките, по-нататък трябва ли да укрепим партньорството като принцип в тази насока? Нужно ли е да има един по-подробен кодекс на поведението и какво са вашите препоръки в тази насока? Благодаря. Благодаря, госпожа Демато. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин Калас, за експозето ви. Наистина много важна е тази тема във връзка с опростяването от е, октомври 2015 година. Активно се работи в тази насока. Вие казахте вашите препоръки. Два въпроса имам възоснова на вашия опит. Какво мислите относно възможността да се организира екс-анте спазване на конкретни условия или спазване на съответствия? Как да участват а, е, е, за основните участници в програмата в този насока, какви ще бъдат изискванията и по-нататък. Когато а, говорим за а, всички участници, Например, е, много често ставаме свидетели на това, е, че понякога е чисто формално участието, дали предварително условие ще бъде предвидено, що се отнася и до партньорските споразумения, как да се организират, дали е, следва да се гарантира това, че всеки в гражданското общество може да участва, защото понякога се чувстват изтласкани е, в страни някои от е, техните представители от страна на правителството и управлението в държавата членка. По-нататък във връзка с правилата, които вие разгледахте, Говорим за стандартизиране на нормите, за структурните фондове, за разширяването им във връзка с инвестициите, които да се които по-настоящем се обхващат от централизирани програми. Бихте ли се спрали на този въпрос? Благодаря. Други желаят ли? Думата представители на Европейската комисия към вас се обръщам. Желаете ли думата? Thank you. I just wanted Благодаря. Благодаря, господин Калас. Благодаря и на вас, че сте го поканили и благодаря, че поканихте и нас на това заседание. Господин Калас, благодаря ви за изключително интелигентната дискусия относно сегашния период и бъдещия период, как да изглежда той, Както господин Калас вече каза, има много предложения, препоръчани от групата на високо равнище, които вече са включени в Омнибус, не само при упростените разходи, но също така електронните варианти на документите също така е засегнат в Омнибус сега. Има много интересни въпроси, по които ще работим и в бъдеще в контекста на одита. Много препоръки има от групата работа. Те вече са отразени също така и от страна на комисията, аудиторите и националните аудитори, като тях на практика вече. Показаното от вас участието на аудиторите при валидизирането на процедурите, това е нещо наистина много важно. Не зная дали съвсем ясно стана, но искам да подчертая следното аудиторите, които ще помогнат за идентифициране на процедури, които не са необходими, може би. Да, това ще отнеме а, е, време, но вече има указания към аудиторите да търсят процедури, които биха могли да бъдат опростени и ако от национално ниво се отправи искане, моля опростете тези и тези а, е, правила, това също ще бъде спазвано. В крайна сметка по този начин наистина ще се идентифицират ненужни аспекти. Очакваме препоръката ви за периоди 2020 година е, и периода отвъд тази година. Разбира се, много конкретни примери и отговори вече сме дали на групата на високо равнище относно препоръките, що се отнася периода отвъд 2020 следващата година, когато предпо изпратите вашите препоръки, ние със сигурност ще ги анализираме и ще бъдем в състояние в последствие да ги коментираме. Това е много важно, за да се подготвим за следващия период. Наистина опитваме се да работим ръка за ръка с групата. Понякога успорваме, понякога не, работата им, но е много важно участието в разискванията. Благодаря ви. Друг желая ли думата? Извинете, може би не произнесах добре е, вашето име, но ви благодаря за изказването. Мисля, че много интересни въпроси бяха зададени с поглед към бъдещето, периода след 2020 година, но ние също така много сме инвестирали в нашата работа относно досието Омнибус – за да изградим конструктивни позиции. Много е важно също така през тази призма да можем да видим какво би било бъдещето, що се отнася до промените за регламента 2014-2020 година в тази прозорец. И сега, аз не очаквам комисията да реагира на моя въпрос що се отнася до периода след 2020 година, като че ли след 2020 година периода се разглежда като табу, да не говорим за това. Но ние в нашата комисия по регионалните въпроси разговаряме по тези въпроси. Така че въпросът ми е какво очаквате вие в тази насока от последното заседание, следващо заседание на групата на високо равнище? Какво очаквате за периода след 2020 година? Благодаря. Благодаря, госпожо председател, благодаря на многоважаемите депутати. Вие очертахте много интересни аспекти от нашата работа с вашите въпроси началото искам само да ви напомня, може би по-скоро на себе си, че тази група бе създадена за да наблюдава опростяването на правилата от името на ползвателите, от името на е, заинтересованите участници и те винаги са поканени на нашите заседания, представители на различни нива на управление на тези фондове. Ние ги слушваме. анализираме и включваме предложеното от вас в, на, в нашите доклади. Това е много важно относно отделните подробности, по които работим и процедури. Сега вие казвате, че трябва да работим още повече. Ние ще разискваме и по-широки теми. Много интересни. Много интересни въпроси вие зададахте. Например, финансовия е, регламент – е, моите почитания на госпожа Гресле. Ние тясно си сътрудничахме, когато аз бях предишната си функция в комисията и ние е, укрепихме значително контрола за изразходване на средствата. Много повисихме а, значението така, на така наречената процент грешка, за да стигне до конкретни приемливи нива. Непрекъснато се водят тези разисквания, между другото. Какво е допустимото ниво на грешки? Грешки обикновено не се толерират изобщо. Що се отнася до финансовия регламент, очевидно, наистина това ще бъде много горещ политически дебат. Ние работим по отношение на структурните инвестиционни фондове, кохизонния фонд и други. А сега финансовия регламент, разбира се, е основополагащ акт, но всичко зависи до голяма степен от вас, депутатите в Европейския парламент и държавите членки от другата страна какви ще бъдат резултатите, зависят именно от вас. И искам тук сега пред вас да подчертая, че от едната страна са държавите, така наречени нетоплаци, които финансират Европейския съюз на практика, те биха желали добре да се управлява изразходването на средствата, изпълнението на бюджета, а има и други, които може би не са толкова удовлетворени от съществуващите правила. И това са представители на различни нива, комисия, държави членки. Наистина, в крайна сметка, аз подчертавам отново принципа на доверието – има известни рискове, да, как могат да се толерират тези рискове. Не сме намерили математическата формула за това, това е въпрос от политическо естество. Вие засегнахте различни аспекти тук относно споделеното управление, например. Отново, математиката няма да ни помогне тук. Трябва да има баланс между централизирания процес на взимане на решение и решенията, които се взимат на национално ниво от държавите членки. Има, разбира се, и принципи на диференцииране, както вие също така споменахте. Това е дебат, който и ние водим в нашата група. Много задълбочен дебат. Наистина, всичко, което определя вашия подход, за да могат да се отделетят възможностите за а, наистина а, отдаване на по-привилегирован статут възоснова постижения, това е един аспект на работа. Другият е основан повече на доверие. И разбира се, всичко е във ваши ръце. В хода на вашия анализ и дискусия ще се стигне до конкретния отговор. Но ние се опитваме, например Австрия или други държави членки направиха предложение как да подходим относно диференциацията. И в нашата група също ще направим свои предложения. Не можем да противопоставяме всичко на потребностите. Пак казвам, не можем да се основаваме само на принципа на математиката при подготовката на някаква формула. Всичко трябва да се основае на доверието. За електронното управление – не мога да, да кажа какво ще се случи с финансовия регламент. Ще видим какъв ще е подхода. Ние а, залагаме на прозрачност и упростяване на правилата. Но а, по електронното управление. Една от най-интересните дискус, дискусии водихме в тази насока, заедно с заинтересованите страни, както и помежду си. Много е, видима е нуждата от стабилност, защото ако се изгради една система, и е, се използват инструменти за електронно управление и се инвестира в съответната технология, това е инвестиция, която не може да се промени лесно. Отнема време да се изгради ново решение. Но е, тук става въпрос за стабилност от една страна и различни нива на знание в органите за управление, у ползвателите също. Ползвателите, ако не са добре обучени, как могат да се възползват от тези възможности, нищо няма да се получи. А що се отнася до потенциала на електронното управление, мога да кажа, че той има огромен потенциал – някои държави членки, включително и в моята държава, много се работи в тази насока, за да може по този начин е, да се подходи към законодателството. Това е предложение на комисията също така. И, що се отнася до електронното управление, в частност, отново е, стигаме до този въпрос да се намалят насоките. Ние правим това предложение. Готови сме да дискутираме всичко това. Тези 5000 страници насоки, за да може да се намали рискът, Също така имаме доказателства, че тук става въпроси за липса на доверие управляващите органи все искат допълнителни насоки. Комисията с готовност подготвя подобни насоки. Обаче насоките сами по себе си не решават проблемите, съзнават, създават нови въпроси. Така че, бих искал да ви насърча и вие да помислите по този въпрос. Основна идея наша беше, и може би трябва да го включим в предложението, да премахнем всички насоки. Има законодателство, вие сте подготвили тези актове и толкова. Точка. Сега вече въпроса и е, разбира се как ще се тълкува тези актове, но според нас може и това да бъде възможно решение. Във всеки случай, е, значително трябва да се намали броя на тези насоки, но в конкретни области е, чуваме, че държавите членки не биха могли да се справят без насоки, така че наистина е, много ви моля, анализирайте и вие този въпрос, къде можем да подходим, как можем да ограничим тези насоки. Много интересен бе въпросът, мисля, на господин Милтенбърг за различните фондове и различните правила. Да вземем за пример едно малко или средно предприятие, един бенефициент, който кандидатства за финансиране от различни източници, от регионалните фондове, от Хоризонт 2020 и в един момент установява, че има разлики – Нашата експертна група предлага на ниво комисия и по-нататък по време на законодателния процес да се търси хармонизация. Разбира се, разликите между различните източници на финансиране са обосновани и от политически фактори. Има разлики между отделните области на политика, разбира се, но според нас – трябва да се уеднаквят процедурите. Излизаме и с още една идея, която се обсъжда и от комисията, а именно един фонд с един набор от правила. Но това може би дори ще е още по-трудно за постигане. По въпроса за партньорството с гражданското общество – Не мога сега да се изказвам от името на комисията, но имам опит с освобождаването от отговорност за изпълнението от бюджета и знам, че при всички положения трябва да се гарантира участието на гражданското общество. Как да се постигне това на практика? Вземането на решения, ако искаме да е прозрачно, трябва да включва партньорите от гражданското общество. Но как може да се управлява вземането на решение, ако са прекалено много партньорите? Как да преценям? кой от тях е по-важен и кой не. Освен това и партньорите много често нямат добри отношения помежду си. Тези решения се падат на вземащите решения. Трябва да се постигне един балансиран, рационален, приемлив подход, който не се свежда само до аритметика. вземащите решения могат да бъдат категорично разкритикувани, ако не вземат предвид позицията на гражданското общество. От това може да проистече проблем с гражданското общество. Но от друга страна трябва да подходим и балансирано, рационално към това партньорство. За това има много добри примери цитирани от членове на нашата група, например в областта на политиката по отношение на градовете. Там е установено балансирано градивно сътрудничество. И още един интересен въпрос, който бе повдигнат накрая за централизираното и споделеното управление. Има идеи за окончателното премахване на споделеното управление – Предлага се изцяло да се заложи на централизираното управление. В някои области, като например инфраструктурните проекти, това би било логично, тъй като става дума за мащабни проекти, за големи трансгранични проекти, в които участват няколко държави членки. Ясно е, че в такъв случай е по-добре да се управлява централизирано. но Споделеното управление пък е израз на принципа на субсидиарност. Някои експерти от нашата група настояват за действителното прилагане на принципа на субсидиарност. И тук се намесва и въпросът за доверието между държавите членки и европейските институции. Един изключително важен въпрос. Това са нашите констатации и наблюдения. Опасявах се, че няма да успеем да разработим достатъчно добри идеи, но основавайки се на опита си като вземащ решения, като бивш политик, мисля, че разработихме предложения, с които може да се работи в комисията, парламента и съвета. Благодаря ви. Благодаря господин Калас. Благодаря ви от името на членовете на Комисията по регионално развитие, както за експозето ви, така и за отговорите ви. Желаем ви успех по време на последното заседание на групата. Благодарим ви за свършената до тук работа. Сега можем да продължим. Закривам откритото ни заседание. And I will invite the coordinators to continue right now with the coordinators. Продължаваме веднага с заседанието на координаторите. Съгласно